Става дума за въпроси поставени на съвета и комисията. Тези въпроси са а, имат една обща тематика. Става дума положението на ромите в Европейски съюз и средствата които са отпуснати за интегриране в обществото на ромите и ролята на неправителствените организации. Бих искала да привлеча вниманието ви към различните подходи за решаване на този проблем, защото бяха направени много гръмки политически декларации в продължение на години, но сега е време да се мине от думи към дела. В във всичките ми изказвания относно зачитането на човешките права съм подчертавала този проблем и съм наблягала на необходимостта да намериме е, инструменти и начини за борба с дискриминацията спрямо ромите. Може би защото наблягаме прекалено много на дискриминацията, докато може би е, по-голямата част от ромското население е в е, много трудно економическо положение. Така че на първо място, струва ми се, е, трябва да се, е, да се види, да видим доколко се спазват международните законодателни инструменти, включително хартата за правата на, деча, на децата, която много често бива е, нарушавана. Е, в, в Словакия, например, е, по принцип е, дете посещението на училищата е задължително, но също времено не се взимат предвид правата на децата. Сега госпожа Флотър за една минута. Благодаря, господин председател. Агенцията за основните права припомня, че ромите са жертва на дискриминации във всички области. Достъп до работа, до здравни услуги, до образование, до жилища. Те са най-дискриминираната младсинство в Европа. Е, през 2001 е, една четвърта от ромите са били жертви на агресии, на заплахи, на турмоз. Е, една трета са били задържани от полицията поне по 4 пъти през последните 12 месеца, което засилва маргинализацията е, и неосъзнаването на собствените им права. Над 10 милиона хора в Европейския съюз са лишени от основни права. А, и за това е, ние настояваме за политика за недискриминация, както на целия Европейски съюз, така и на държавите членки. Трябваше да се стигне до расистските изтъпления в Италия, за да се предприеме мащабна дейност и да се организира първата среща на високо равнище през септември 2008 година. Необходима е обаче рамкова стратегия на Европейския съюз за интеграция на ромите, включително и директива за тяхното приощаване, които до ден днешен не са предложени. Държавите членки, които като Франция имат временни мерки за достъп до пазара за, римляни, за, за, за румънци и българи, трябва да проявят политическа воля и да ги премахнат. Държавите членки трябва да се откажат от двустранните споразумения с Косово за връщане на, за изпращане на ромите възразени с олово лагер около Митровица. Това е документирано. Кога, що се отнася до комисията, искам да й припомня резолюцията от 11 март 2009 година за социалното положение на ромите. В тази година за борба с бедността мисля, че ние можем най-после да използваме максимум нашите инструменти и структурни фондове, за да е, подобрим тази сериозна ситуация. Благодаря, госпожо Флотра. Сега давам думата на от името на съвета на господин Лопес Каридо. Благодаря. Ще отговоря на въпросите, зададени от госпожа Флашикова и госпожа Флотр. Един въпрос, който пряко засяга човешките права, и всички нас и обхваща многобройното ромско население. Това е най-голямото етническо мълцинство в Европейския съюз, което не живее на същото равнище като средния гражданин на Европейския съюз. Така, в отговор на този въпрос ще кажа, че от една страна е проблема с прилагането и използването на структурните фондове в, с тази цел. И заключенията, които Испанското председателство иска да приеме, включва десете основни принципа, сред които преразглеждане или изменение на сегашните оперативни програми за приложение на структурните фондове, както и бъдещите регламенти, които ще влязат в сила от 2014 година. Ние искаме да се използват пълноценно структурните фондове за поощряване на интеграцията на ромите и предлагаме конкретно да се предприемат интегрирани действия в селските и градските региони с промяна на седми член от Фонда за регионално развитие, което ще позволи да се подобрят жилищните условия на ромите. Вторият въпрос се отнасяше до местните власти и действието, които те предприемат. Ние сме на мнение, че за да могат да функционират и да се използват структурните фондове за подпомагане на ромите, ние трябва да включим активно местните власти, както и ромските организации. Освен това, самите роми могат да участват на всички степени на процеса планиране, осъществяване и проследяване на използването на европейските фондове. Съвета ще предложи комисията да предостави техническа помощ и насоки на държавите членки и местните власти гарантирайки хоризонталната координация между държавите и вертикалната между европейско, национално, регионално и местно равнище. Третият въпрос се отнасяше до трите председателства, тройката, в рамките на една стратегическа програма. Програмата на трите председателства вече е, изрично включва социалната и економическа интеграция на циганите. Това е израз, който беше прият от съвета по общи въпроси единодушно и който съответства на стратегията ни за следващите 18 е, месеца. Това е програмата на трите следва... сегашното и двете следващи председателства. Това са... Е, тази програма включва краткосрочни и дългосрочни цели. В кратък е, срок прилагане на инструментите, които споменах и приемането на работен план, за да може незабавно да се започне с решаването на проблеми като е, децата, които биват пращани в специални училища, обикновено училища, които работят само по специални програми, няма интеграция подобряване на жилищните условия, премахването на неравенството в областта на медицинските услуги и гарантиране на достъп до автономна независима работа в хоризонтално отношение ромите трябва да бъдат включени във всички политики, за да може да се координира спазването на техните права, в образованието, достъпа до обществени услуги. И накрая, по отношение на недискриминацията, Испанското председателство, както знаете, има намерение да поощри през всичките 6 месеца и дори през следващите две председателства усилията за приемане на директива която отдавна се обсъжда и която ще е, е посветена на борбата срещу дискриминацията и нееднаквото третиране, е, особено за е, тези слове, които са подложени на особена дискриминация, каквато е ромското малцинство. Сега давам думата от името на комисията на госпожа Ридинг. Искам да благодаря на господин Свобода и на неговите колеги, които внесоха този въпрос за Европейската среща на най-високо равнище за ромите. Комисията има възможност да изрази своята ангажираност към защитата на основните права и също така желанието си да се осигури интеграция на ромите Току-що чухме как съвета апелира държавите членки да направят този въпрос част от своята политика. Знаете, че този дебат се води няколко седмици преди втората среща на най-високо равнище за ромите в Кордоба на 8 и 9 април. Домакин ще бъде Испанското председателство. Европейската комисия приветства и подкрепя активно тази инициатива. Тази инициатива ще бъде добра възможност да направим равносметка на постигнатото на национално, европейско и на международно равнище. Ние ще можем да дадем своя принос към усилията за решаване на този проблем. Две години след срещата на върха трябва да си зададем въпроса какво постигнахме. Чашата може да бъде наполовина празна или наполовина пълна. Много неща бяха постигнати, но има и много недостатъци и празноти. Вашият въпрос поставя акцент върху политиката, инструментите на Европейския съюз, се поставя акцент върху взаимодействието между различните заинтересовани лица, както институциите, така и гражданското общество. Европейската комисия държи на директива, която забранява дискриминацията въз основа на расова и етническа принадлежност. Тук влиза и ромския въпрос. Сега имаме европейски европейски документ за борба срещу расизма и ксенофобията. Е, това е много важен инструмент за борба срещу дискриминацията, на която са подложени ромите. До ноември тази година всички държави членки би трябвало да предвидят наказателно-правни мерки за расистски и ксенофобски престъпления. И както вече съобщих, аз ще следя спазването на това рамково решение. Европейската комисия е наясно, че това не е достатъчно и че законодателството трябва да се допълни от е, информация и е, разясняване за правата и свободите. Води се кампания е, за, в подкрепа на разнообразието и обучение на юристи. Структурните фондове и фондовете за развитие на селски райони и инструментите за предприсъединяване са много важни лостове за осигуряване на промяна, тъй като благодарение на тях държавите членки могат да изпълнят амбициозни програми насочени към ромите. Очевидно е, че тези програми трябва да бъдат много прагматични и трябва да бъдат насочени към решаване на проблемите, свързани с условията на живот на ромите. Не става дума да се вдигат лозунги, става дума за конкретна работа. Ето защо комисията насърчава държавите членки да използват пълния потенциал на тези мерки за интеграция на ромите. С тази цел ние сме организирали поредица посещения в държавите членки с представители на ромското население на тези срещи трябва да се постигнат конкретни договорености с съответни измерими цели. Първата среща беше в Унгария. В бъдеще ще бъдат организирани и други. Друг конкретен пример за желанието на комисията да използва структурните фондове за премахване на е, изолацията на ромите е изменение към член 7 алинея 2 на Европейският фонд за регионално развитие. Голямото мнозинство от депутатите, които гласуваха за доклада на господин Ван Нистелрой в началото на този месец осигурява възможности за финансиране на жилища в полза на маргинализирани общности. И накрая, благодарение на Европейския парламент са предвидени и пилотни проекти за интеграция на ромите с бюджет от 5 милиона в продължение на две години. Това са проекти на, на, за обучение и образование на деца, разяснителни кампании. Оценката на пилотните проекти ще се осъществи съвместно от Програмата за развитие на ООН и Световната банка. Аз смятам, че тази оценка ще ни даде информация за областите, в които сме постигнали успехи, в които има неблагополучия. По този начин ще можем да коригираме своите действия. Европейската платформа за интеграция на ромите е съвместна инициатива на Европейската комисия и чешкото председателство от 2009 година. Целта е да обедини заинтересовани лица на европейско, национално и международно ниво, както и представители на гражданското общество. Целта е политиката, която се приема да бъде много по-последователна. Платформата доведе до разработването на общи принципи за интеграция на ромите, включени в анекса за интеграцията на ромите към заключенията от Европейската министерска конференция. В тези заключения се призовава Европейската комисия да отчете десете основни принципа за интеграция на ромите в процеса на разработване на политиката. Очакват се и по-нататъчни срещи в рамките на платформата по време на испанското и бългийското председателство, така че не става дума за еднократни дейности. И аз приветствам ангажимента на тримата председатели, тъй като Смятам, че по този начин може да се постигне напредък. Комисията ще продължи да подкрепя действията на тримата представители в тясно сътрудничество, разбира се, с държавите членки и гражданското общество. Преди среща на най-високо равнище за ромите, Искам да кажа, че моят колега Андор и аз ще издадем комюнике за социалната интеграция на ромите. Ще направим анализ на предстоящите предизвикателства и ще очертаем предизвикателствата, пред които сме изправени. Този документ ще бъде основата за дискусията в Кордаба. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще започнем с ораторите от името на групите. И, почитаеми депутати, приканвам ви много настойчиво да спазвате регламента за изказване, тъй като в 6 часа започваме въпроси, с, въпроси към комисията. И сега давам думата на госпожа Ярока. Благодаря, господин председател. В допълнение към по-ефективно прилагане на международното и национално законодателство, както каза току-що и комисаря, трябва да се отдели особено внимание в Кордова на социалната интеграция на ромите с оглед на подобряване на економическото им положение, защото тяхното интегриране чрез образование и работа са основни елементи. Някои от държавите разработиха планове. Има такива и на европейско ниво. Те обаче не са приети от всички, не са обезпечени с средства. Европейският съюз трябва да направи така, че законодателството да бъде обвързващо и тези правни норми да бъдат прилагани, като се спазват определени показатели. Европейската стратегия за ромите, докладчик по която съм аз от името на парламента, е много важна и целта е да се дадат ясни дефиниции в областите, където са необходими спешни мерки. Социалното социалното развитие е доста различно. Различна е степента на бедност, на социално изключване. Тези въпроси трябва да се решат чрез прилагането на проекти, чрез стратегическо планиране, като местните НПО трябва да извършват нужната проверка. Благодаря на госпожа Ерука от името на социалистите и демократите, господин Мураес. Благодаря. Както казах е, и предишните оратори и комисаря, това е сложен проблем, така че устният въпрос, който задаваме днес е, е, е има за цел да поднови дебата по ромските въпроси. Ромските общности в Европа все още са изправени пред доста предизвикателства, насилие в някои случаи, има инициативи в рамките на десетилетието за интеграция на ромите, но този парламент би искал да има един цялостен подход. Ние говорим за такъв подход отдавна и има нужда да направим оценка на това какво е направено от гледна точка на микрокредитирането за борба срещу различните форми на насилие, основано на расизъм. Нещата не се подобряват достатъчно по места. Има насилие а, срещу ромите, предразсъдъци към тях в цяла Европа. Агенцията за основните а, а, права в своето проучване установява също, че ромите са най-силно засегнати. Съществуващото законодателство следва да бъде прилагано Необходима ни е цялостна стратегия, както беше казано и по-рано. Трябва да гледаме на проблема като комплексен проблем, който изисква действие и цялостен а, подход. Целта на този устен въпрос е да се а, освежи дебата и да се види какво може да се направи допълнение към това, което вече съществува за подпомагане на ромските общности. Благодаря сега за една минута на госпожа Вебер давам думата от името на Алде. Колеги, с оглед на втората среща на най-високо равнище за ромите, искам да споделя с вас някои идеи и се надявам те бързо да намерят реализация. Първо, аз мятам, че на нас ни трябва съгласувана и последователна стратегия за интеграцията на ромите, трябва ни план за действие с ясни цели и бюджет. Според мен това трябва да бъде стратегия не само за държавите членки, но и за други страни, в които живеят ромски общности, които са или в процес на разширяване, или са обхванати от политиката за съседство. Второ, убедена съм, че трябва да приложим наученото от политиката за равнопоставеност на половете, а именно поставяне на политиката в, за ромите в центъра на всяка политика. Освен това, може би трябва да обсъдим мерки свързани с положителна дискриминация, по-точно назначаване на представите на ромското малцинство в съвета комисията. Сега от името на Зелените госпожа Ламберт. Благодаря. От името на моята група искам също да повторя казаното до тук, че е необходима цялостна стратегия. Беше подчертано, че сега е Европейската година за борба срещу бедността и социалното изолиране. Освен това се намираме в рецесия. Затова ние настояваме за пакети за подпомагане. Тези, които са най-изолирани, да не се окажат а, още по в изостанала позиция, защото действително а, разликите а, се увеличават. Стратегията на Европейския съюз 2020 трябва също да се стреми да намали разликата между бедните и богатите. Важно е да се използва регионалния фонд за развитие, местните органи да бъдат ангажирани, защото най-често се чувстват дискриминацията на местно ниво, свързани с жилищата. Полицията трябва да защитава, не само да наказва Необходими са висококачествени обществени услуги. Съвета а, трябва да отправи а, препоръки за включването на хората, които са най-силно изолирани от пазара на труда. Трябва да се замислим и върху степента, в която се освояват отпуснатите средства към а, момента. Трябва да продължи а, борбата срещу ксенофобията и а, расизма и всички да бъдем ангажирани с устояването на тези идеали. Благодаря. От името на консерваторите и реформаторите давам думата на господин Ван Дален за две минути. Господин председател, правилно е и е добре, че парламента се занимава с въпросите за ромите. През Миналият, през миналия век дискриминацията беше най-малкото, което можеше да се случи на ромите. Е, затова смятам, че трябва да има една добра стратегия, която да осигури добруването на милионите, които имат нужда именно от тези средства. Ние трябва да въоръжим ромските деца с образование, за да могат да излязат от бедността. Не смятам обаче, че е добре, че много роми се поставят в положението на жертви. Те сами трябва да проявят инициатива. На второ място, с европейските средства и с европейските разпоредби не може да се принуди интеграцията на ромите. В държавите членки, където има роми, трябва да се породят инициативи именно за интегрирането на ромите. Това е едно социално, а не толкова политическо или финансово предизвикателство. Въпреки това, европейските средства могат да помогнат. Благодаря, господин Вантален. А сега за три минути и половина госпожа Ернст. Благодаря. Когато през декември 2009 година бях в Прищина и Митровица и видях хората в махалите отровени от улово, бях много разтърсена, особено от положението на децата. В почти всеки разговор се убеждавах, че не само в Косово и в други страни в Европа ромите страдат най-много. Срещнах Пекем Сула, и в, от центъра в Прищина за ромите, който каза, ние се уморихме да говорим и да ни обещават. Ето защо ни трябва действия. На, в Кордоба не бива само да се говори. Трябва ни, трябват ни непосредствени действия. А действия означава не да се крием за директивите на Европейския съюз, за недискриминация по по отношение на расата, на етносите. Действие означава прилагането на директивите. Директивите не са достатъчни да предпазят ромите от дискриминация и устойчиво да бъдат интегрирани. Ето защо ни трябва една европейска стратегия за ромите, която е част от всички политики на Съюза. Мнозинството от правителствата провеждат споредични проекти и, мерки, но ни трябва една дългосрочна и устойчива политика. Трябват ни мерки за устойчиво економическо развитие на ромските общности. И тези мерки трябва да влязат в сила не през 2014 година чак, а сега. На ромите им трябват небюрократични кредити, например, при създаването на ромски селища трябват ни мерки за здравеопазване, за образование, за обучение, за поощрение на работния пазар. Нито едно дете не бива да е оставено извън училище поради каквито и да било бариери. Ромите трябва да имат възможност да живеят, да се развиват и да учат. Не става дума само за средства. Европейския съюз има голяма отговорност в тази област има повече от 10 милиона ев... роми в Европа, които очакват равнопоставеност и справедливост. За тази цел ни трябва, ни трябва един ясен положителен политически сигнал и една европейска рамкова стратегия. Трябва ние като европейски депутати да се застъпим с голям ангажимент за създаването на тази стратегия. Благодаря, госпожо Ернст. А сега минута и половина, господин Паска. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, колеги, втората среща на най-високо равнище за ромите ще бъде възможност да се разменят възгледи по това как да преодолеем дискриминацията. Ромите са пристигнали в Европа между 5 и 9 век. От тогава насам много а, нации са търсили много нации са търсили възможности за съществуване с ромите. След а, хиляди години търсения никой не е намерил начин да интегрира ромите в обществото ни. Аз не знам дали ние сме виновни или пък те. Възоснова на опита на моята страна знам, че предоставянето на помощи с нищо не помага на ромите работещите в моята страна са подлагани на тежки данъци и средствата от тези данъци се предоставят на ромите, за да им се осигурят добри жилищни условия, жилища, какви, каквито всеки иска. Те имат достъп до образование и заетост така, на равна нога с всички граждани. Безработните роми получават същите помощи за безработни както всички останали. Но умолявам ви, погледнете резултатите. Новите жилища биват разрушавани. Краде се от, от тези жилища. Около тях е пълно с буклуци медицинските служители биват изхвърлени от ромските села. Ромските деца често напускат училище. Така че аз мисля, че ако наистина искаме да помогнем на ромите, трябва да научим ромските деца на цивилизовано културно поведение. Благодаря. Сега от името на независимите господин Балцо има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на унгарски, моя роден език. Е. И ще използвам думата за цигани, а не роми. Разбира се, в Унгария думата цигани не е обидна. Борбата срещу дискриминацията е важна за приобщаването на ромите, но тук важна роля има да играят обучението и образованието. Неправителствените организации непрекъснато твърдят, че има сегрегация, докато цента е незабавно интегриране. Поколения цигани в моята страна живеят от помощи, вместо да работят и те не могат да разчупят този порочен кръг. Тоест има нещо сбъркано в економическата политика по отношение на, на, на тях. Циганите също са отговорни за голям процент от престъпността. Ние трябва да действаме срещу това не само за а, полза на цялото общество, но и на самите представители на циганската общност. Ние не говорим за генетични или някакви расови черти. Ние говорим само за социално изолиране. Но ако непрекъснато стигматизираме тази общност, само задълбочаваме проблема. Трябва да намерим изход. Циганите сами се нуждаят от добри лидери, които да бъдат признати както от циганското младсенство, така и от обществото като цяло. Ние се нуждаем от европейска стратегия, стратегия, която отчита всички страни на този проблем. Благодаря, господин Балсов. Сега преминаваме към останалите оратори. Господин Диас Демера за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Лилия Темерока за защитата на ромите и синтите пред институциите. НП има първата стратегия за интеграцията на ромите. Това са около 1 милион граждани в Европейския съюз. Синти и Рома се намират в едно особено положение, различно от положението на другите малцинства. За това ни трябват особени мерки. Втората среща на високо равнище в Кордоба ще осветли проблемите на ромите и ни трябват специални финансови и правни инструменти в полза на това малцинство. Но всичко това не бива да бъде прекалено. Да, да, да, всичко това не бива да става за сметка на ромите. Държавата и институциите трябва да работят заедно в полза на ромите. Комисарите, политиците трябва да се споразумеят да се ангажират решително против дискриминацията. Държавите членки трябва да предложат мерки в тази насока. Те носят отговорността за осигуряване на възможност за ромите да се обучават, за достъп до здравеопазването, до социални услуги ромите трябва да могат да се включат в гражданското общество. Ето защо е необходимо и местните власти да съдействат. Аз зная за какво говоря. Има чудесни хора, депутати в нашия парламент от това малцинство. Минута и половина, господа, госпожа Гънш. Благодаря. Господин председател, втората среща на върха в, Ром, в Кордоба е добра възможност да направим равносметка на постигнатото през последните няколко години. Добра възможност да видим какво е направено за интеграцията на най-уязвимото младсинство в Европа. Ние трябва да положим максимални усилия така щото този въпрос да стане общоевропейски, а не само централноевропейски. Трябва да намерим цялостни решения. Европейския парламент предприе няколко важни стъпки в това отношение. Предложи резолюция, която, за съжаление, още не е приета и можем само да се надяваме, че ще бъдат предприяти допълнителни стъпки по време на мандата на тази комисия. Докладът на парламента от миналата година за положението на ромите на пазара на труда беше много важна стъпка. Също така документа за борба срещу бедността дава своя принос. Сега да, трябва да видим какъв принос са осигурили различните европейски фондове и на каква основа от тук нататък да способстваме за интеграцията на ромите. Ние се нуждаем от информация и данни, разбира се, но данните за етническите малцинства са винаги деликатен въпрос, така че трябва да бъдем предпазливи. Независимо от различните положителни стъпки, би трябвало да отбележим и проблемите, свързани е, с е, предприятите действия. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на е, Кил Нилсен. Въпросът за ромите присъства с много голяма острота в Западна Франция, мой избирателен район, тъй като повече от хиляди роми, повече от хиляда роми бяха изгонени, тъй като земята беше иззета. Кметът, който е изключително отворен, е изправен пред множество трудности отговорът не може да бъде местен. Той трябва да бъде глобален. Ромите трябва да бъдат включени в всички политики на Европейския съюз, да се сложи край на дискриминацията срещу тях. Аз бих искала да привлека вашето внимание върху положението на жените. Ситуацията на жените ромки е изключително тежко. Те страдат от домашно насилие и нежелана бременност. Според лекари без граници, поне половината от римските, от ромските жени са абортирали повече от един път. Само 10% от ромските жени има достъп до контрацептиви. Необходимо е проблемите на тези хора да бъдат включени във всички политики. Образованието трябва да бъде сериозен приоритет трябва да се води разяснителна кампания сред ромите, за да бъдат информирани те за техните права и за възможностите им за достъп до обществени услуги. Надявам се, че среща на най-високо равнище ще даде принос за решаването на този сериозен проблем. Благодаря за минута и половина. Давам думата на господин Фонтана. Благодаря, господин председател. Въпросът за ромите става все по-сложен. Много е трудно да се намери удачен отговор. Същевременно не можем да отлагаме решението. Част от гражданското общество твърди, че действително тези хора трябва да бъдат интегрирани в обществото, но рядко те са в фокуса на действия исторически погледнато трябва да има двустранен подход. Освен ако ромите не приемат правилата, по които живеят останалите, ще има трудности. Ние трябва да можем да живеем разумно съвместно. Ние можем да излизаме с проекти, да заделяме средства, но ако те ни бъдат приемани от ромската общност, ще бъдат хвалени на вятъра. Трябва да процедираме прагматично, като се има предвид сегашното състояние на економиката и заетостта, ще е все по-трудно да бъдат намерени работни места за ромите но трудностите в организирането на тяхната интеграция не се а, дължат само на страните, които живеят. Мисля, че са необходими действия от двете страни, за да се постигне нещо. Господин Бусотил, за две минути. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да подкрепя а, госпожа Ярока, която работи усърдно по този чувствителен въпрос. Положението на ромската общност в е, Европа не засяга а, само отделни страни, тъй като ромите са най-голямото етническо мълценство в е, Европа. Като имаме предвид е, това, ние трябва да направим оценка на правеното от Европейския съюз е, и да видим какво може да се подобри. Радвам се, че заместник председателя на Европейската комисия Вивиан Редин засегна тези въпроси. Сега е подходящ момент да направим всичко това предвид на предстоящата среща на върха по ромските въпроси в Кордоба. Ситуацията не може да продължава така, тя не може да се реши от само себе си. Ако не направим нужното, тези хора ще останат в периферията на обществото е, и ще продължат да живеят в бедност. Трябва да ги интегрираме, те трябва да имат достъп до всички възможности, които са на разположение на останалите, особено по отношение на намиране на работни места за реализиране на техните способности и възможности за достоен живот. По този начин те ще издържат не само себе си, но ще и допринасят за развитието на обществото. За да се случи всичко това, е необходимо да се предприемат нужните стъпки да се преодолеят препятствията, свързани с липсата на доверие. Всички тези въпроси трябва да бъдат отчетени на срещата на върха. Сега за минута и половина госпожа Мунис де Оркуиза. Благодаря, господин председател. Десете милиони роми всъщност представляват една средно голяма държава, но те не са държава. Синти и Рома са европейци и въпреки това те си остават граждани от втора класа, не само по отношение на образование, работа, жизнен стандарт. Те много често се разглеждат и като мигранти. Циганите често не биват третирани като други мигранти в европейските страни. В Европа, в която по принцип се уважават правата на малцинствата. Ние поздравяваме директивите за недискриминация във всичките им аспекти. Затова подкрепяме тези директиви, подкрепяме и програмата на Испанското председателство в тази област. Не бива да има повече отлагане по отношение на европейски инициативи, които имат за цел да подобрят положението на Рома и Синти. Това е един добър повод за подкрепа на ромската общност след много години мълчание. Благодаря сега господин Ромева. Благодаря. Да не забравяме, че срещата на върха за ромите беше инициатива на парламента. По време на Словенското председателство целта беше да се обединят правителствата, за да работят по този въпрос. А, разбира се, трябва да признаем, че не сме е, направили всичко каквото трябва. Необходимо е да се приеме обща стратегия за интеграцията на ромите. Имаме нужда от тази стратегия защото Европейския съюз не се радва на доверие и уважение в света по този въпрос. Очевидно това е въпрос, който е свързан с правата на човека и трябва да се решава в спешен порядък. Тогава, когато дойде до основни права, решенията не могат да се бавят. Благодаря. Давам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Ромите са не само едно от най-големите, но и едно от най-уязвимите мълцинства безработицата, бедността, дискриминацията и предимно липсата на достъп до образование са сред най-сериозните проблеми и това може да доведе само до социална изолация. Аз мятам, че е необходима интегрирана европейска програма, която да съответства на културата и ценностите на ромите, като допуска тяхното свободно придвижване. Децата са 46% от ромското население. Това е последица от високата ръждаемост, съчетана, разбира се, за съжаление, с ниска продължителност на живота. Достъпът до образование е гарантиран от европейското законодателство, но повечето от децата, принадлежащи към бедните ромски общности, е, не ходят на училище. Една конкретна мярка би била всички тези деца да бъдат включени в задължителното образование, за да се избегне отпадането училище. Румънското правителство е предвидило 7000 места за ромите. 2400 ученици са е, записани, но усилията трябва да се направят от двете страни. За да се подобри техния живот, ромите трябва да проявят отговорност трябва да, трябва да участват активно в живота. Ромите могат да бъдат интегрирани посредством Европейския социален фонд, Фонда за регионално развитие, програмата Прогрес. Благодаря ви. За една минута давам думата на госпожа Боскурт. Благодаря. Ромите са най-голямото мълценство. Те страдат от дискриминация, крайна бедност, социално изключване, сегрегация по отношение на жилищното настаняване и образованието. Краткосрочните решения няма да решат дълбоките проблеми на ромите. Трябва да направим оценка на съществуващата най-добра практика, както и ефекта от прилаганите политики върху ромското население. Един пример е отнемането на ромските деца от семействата им и записването им в интернати, но това не води до решаването на проблема, само задълбочава да проблемите на ромските семейства. Необходимо е да има дългосрочна европейска стратегия. Тази среща на върха а, дава нови възможности за положителна дискриминация, в отличие от предишния. Европейския съюз трябва да даде добър пример, като предлага повече места за ромските деца и включва ромите повече в своята стратегия за 2020. Госпожа Хюбнер има думата за две минути. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, срещата в Кордова ще бъде проверка за всички нас, за европейските институции, за държавите членки. Трябва да покажем истински ангажираност за решаване на ромските проблеми не само от гледна точка на основните им права, които са важни, но и тяхното интегриране в обществото. Много неща са направени, много е постигнато, но ни предстои още дълъг път. Европейската комисия, Европейският парламент, държавите членки, както каза Лопес Гаридо, местните и регионални органи да работят заедно. Очакваме от Европейската комисия ясно разпределение на отговорностите по тези въпроси и ефективна координация между съответните служби. Пилотният проект, който сега се прилага от Европейската комисия, се надяваме да даде ефективни решения в образованието на децата на ранна възраст, економическата интеграция, също възможности за оценка. Насърчаваме комисията да продължи ангажирането на местно и регионално ниво за економическата интеграция на ромите. В парламента колеги от всички политически групи проявяват ангажираност, но трябва да се наблегне повече на този въпрос. Интеграцията на ромите ще ни позволи да превърнем пазара на труда в Европа в един включващ всички пазар. Така ще можем да преодолеем и демографските предизвикателства. Мисля, че предстоящата среща на върха в Кордоба е последен призив за реално приобщаване на ромите. Следващият оратор е господин Табаджи. Авторът на първата програма за ромите като автор на първата програма за ромите трябва да кажа, че това е един от най-сериозните проблеми, стоящи пред Европа. Не завиждам на госпожа комисарят. Ромите не са просто етническо или национално мълцинство. Много често те са в неблагоприятно положение социална гледна точка. Социалната отговорност обаче е равномерно разпределена между малцинството и мнозинството. Мнозинството в обществото носи отговорност, но отговорност носят и ромите. Необходима интеграция без асимилация. Въпросът не е също така само за бюджет или средства. Въпросът опира до наличието на политика и инструменти и при мнозинството, и при малцинството. Мога да кажа, че резултати се постигат в региони, в които има активни неправителствени организации, уважавани ръководители и активно участие от страна на населението. Бюджетът е необходим, но всичко опира до участието на местната общност. Благодаря, госпожа Антонеско, за две минути. Благодаря, господин председател. Нивото на економическо и социално развитие на ромите е един от най-спорните проблеми, пред които са изправени страните от Централна и Източна Европа е, ние знаем, че ромите са най-бедната, най-бедното и най-слабо представеното младсинство. Ние трябваме от дългосрочна европейска политика, тъй като националната политика не е достатъчна. Отговорността за подобряване на положението на ромите е, се носи от е, всички държави членки, само че това няма да даде резултати, ако няма глобална координация. Според мен образованието на младите роми е изключително важен въпрос. Една, голямата част от а, младите роми, от ромите са по 20 години. Ако искаме да постигнем Европа на знанието, трябва да се намали разликата между е, младите роми и другите младежи. Младите роми трябва да бъдат включвани в политиката, е, тъй като тези хора могат да променят нещата. Устойчивото развитие би трябвало да даде възможност на това, е, на това население да има достъп до образование, за да се радва на всички е, предимства и възможности, с които разполагат е, и другите млади хора. Ако не бъдат предприяти конкретни мерки, ако не променим отношението, милиони млади роми ще бъдат изправени пред изолация и маргинализация ще се засили и несигурността за останалата част от населението. Ние трябва да осигурим истински шанс на ромското население, за да се променят перспективите му. Солидарността е една от основните ни ценности, затова трябва да минем от думи към дела. Благодаря. Госпожа Сенхалова, минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, според едно проучване на общественото мнение, 76% от чехите не искат да имат за съседи роми. През последните 10 години в ежедневието ми на политик, като член на местен съвет, аз съм се занимавала с въпроси, свързани с отношенията между роми и нероми. Не става дума само за пари, както виждаме в много проекти. Целта е да се помогне на, на ромите, но в дългосрочна перспектива трябва да гледаме на ромите като на пълноценни граждани в местните а, общности. Но същевременно ромите трябва да се чувстват съпричастни към мястото, където живеят. населението, което е в мнозинство, трябва също да дава пример. Необходимо е да се борим срещу дискриминацията и ксенофобията. Трябва да подчертаем ясно, че тези явления са неприемливи. Мисля, че това ни дава стабилна основа за бъдещето. Благодаря госпожа Сарбо за една минута. Благодаря, господин председател. Надяваме се, че среща на най-високо равнище в Кордоба ще бъде е, решаващ момент за приемането на стратегия на общността за подобряване на живота на ромите. Условията на живот са лоши и дискриминацията се запазва спазва, независимо от всички проекти за подобряване на тяхното положение, независимо от това, че бяха изразходвани доста средства. Мисля, че е време да преминем от думи към действия. За съжаление, общност, Европейската общност все още не е доказала, че е твърдо ангажирана да подобри условията на живот и да и интеграцията на ромите и за борба срещу дискриминацията, на която са подложени. Аз мисля, че е необходимо проблемите на ромите да се превърнат в ясно определена цел и задача на комисаря по социални въпроси. И според мен експертите в Европейската комисия, които работят по тези проблеми би трябвало да работят редом с представители на ромската мощност. Цел, по този начин ще успеем да преодолеем влушаването на ситуацията. Ето защо аз призовавам комисията да приеме програма за достъп до пазара на труда на мигрантите роми, да се подобри сътрудничеството а, между отделните а, организации и а, институции. Благодаря. Сега предстои процедурата спонтанни изказвания. Господин Свер, една минута. Господин председател, госпожо комисар, господин представител на Испанското председателство, бих искал да ви поздравя за това, че включихте това разискване по втората среща на върха по ромските въпроси в дневния ред, тъй като това подчертава важността, която отдаваме на този проблем. Всички политически групи се ангажираха в обсъждането на въпроса, както и в по-задълбочената подготовка на една добра стратегия за решаване на ромския въпрос, включително и в контекста на необвързващото законодателство, защото очевидно това е в правомощията на държавите членки. Необходимо е да обменяме данни, информация, добри практики. Аз съм от Словения. Ние имаме институт на ромските представители като посредник между ромите и останалите и родителите за по-добро интегриране на ромските деца. Имаме а, пет възможности. Госпожа а, Крето, господин Сого, Пападополо, Маринеско няма да имат възможност да се изкажат, за което съжалявам. И така давам думата на Крето. Вярно е, че първата среща на най-високо равнище за ромите отбеляза, че Европа се е провалила в усилията си да защити правата на ромите. За съжаление, остава сериозни различия между разработените проекти и тяхното приложение на практика. Те не успяват да подобрят положението на ромите, те продължават да са да страдат от най-високата степен на, бодност, на бедност и социална изолация. Перспективите не са розови. Половината от, на, половината от ромското население е непълнолетно поради високата ръждаемост. Първата част от съгласуваната стратегия би трябвало да бъде образованието на младите роми. И те са единствената част от ромското население, които могат да променят нещата. Необходимо е да им се осигури достъп до пазара на труда. Господин Мату, една минута. Ромите представляват една, ет, една етно културна общност, наблюяваща 10 милиона души. Техните проблеми имат нужда от общностно решение, в което да участват всички държави членки. Вече бяха е, предприяти няколко инициативи, но е необходимо още трябва истинска стратегия за ромите, като следва редовно да се провеждат изследвания за въздействието. Аз приветствам факта, че днес признаваме, че проблемът за ромите е общоевропейския проблем. Още преди присъединяването към Европейския съюз, Румъния имаше стратегия за подобряване на положението на ромите. Например, се предлагат се предлагат се специални места за ромите в университетите, полагат се усилия за а, тяхното обучение и образование също така се полагат усилия за интеграцията им на пазара на труда, за да се, намал... за да се предотврати тяхната изолация. Само, че е необходимо да направим още, за да постигнем резултатите, към които се стремим. Госпожа Морвай за една минута. Ромските деца, малолетните лица от ромски происход могат да се откъснат от сегашната ситуация, в която са, чрез образование. Често заради политическа коректност чуваме различни извинения от страна на родителите, че те не насърчават децата им да ходят на училище. Дори някои им забраняват да ходят на училище. в особено неблагоприятно положение се намират ромските момичета, защото често родителите ги карат те да се грижат за многото си братя и сестри, вместо да посещават училище. Правителството трябва да защитава правата на детето според международните норми, като санкционира съответните родители – или като ги лишава от помощи. Госпожа Смокова, за една минута. Najchudobnejšou skupinou ľudí v Európskej únii sú určite Rómovia. Най-бедната група в Европейския съюз това са ромите. Ето защо аз смятам, че са необходими най-различни мерки за подобряването на положението на ромите. Смятам също така, че е необходимо да се борим срещу явната и скритата дискриминация. Трябва открито да се говори за правата на децата от ромски происход, права, които се нарушават често от техните родители. Всеки трябва да може да живее достойно, но ромските деца нямат тази възможност. Ще говорим на втората среща в Кордоба с решение на тези проблеми по отношение на образованието, на възпитанието на ромските деца. Ще говорим и за подобряване на жизнения стандарт на ромите. Аз не искам да ставам комисар и за това ще кажа следното. При следващата среща на високо равнище трябва да говорим и за достъпа на ромите до социални услуги и придобивки. Благодаря. Съжалявам, че останалите пожелали да се изкажат. Няма да има тази възможност, тъй като закъсняваме с времето. Сега давам думата на господин Лопес Гаридо от името на съвета. Благодаря, господин председател. Дебата, който току-що проведохме, по ромското население и срещата на върха в Кордоба показва отново, че когато става дума за социално-економическо интегриране на а, ромите, виждаме, че проблемът има много измерения. Това е европейски проблем, който изисква европейска стратегия. Именно това ще се опитаме направи. Постигнат е известен напредък, но той не е достатъчен и всичко това трябва да се разгледа отново на срещата на върха в Кордоба. Очевидно е, че ние се нуждаем от стратегия, която съдържа план за действие, който да се следва от съвета, като отчитаме също и а, програмата на а, три, председателското трио има работна програма, план за действие. Един от основните инструменти, който трябва да се използва, са структурните фондове като най-силният инструмент на разположение на Европа за социално интегриране, социално сближаване. Всичко това трябва да бъде преведено на езика на конкретните действия. Доколкото аз виждам нещата, тези действия Следва да се фокусират върху конкретни проблеми, пред които е изправено това население, свързани с дискриминацията, като достъп до здравеопазване, до заетост, като се поставя акцент на жените поради бедността, в която живеят, проблемите с достъп до жилища, проблемите свързани с насилието, трябва да отчетем също проблемите и на младежите. В е, момент на економическа криза много е трудно младежите роми е, да получат е, достъп до образование и работни места. Знаем също, че продължителността на живот е по-ниска с около 10 години е по е, ниска продължителността на живота на ромските деца в сравнение с останалите деца в Европа. Те са изправени пред най-голяма дискриминация. Необходимо е да имаме антидискриминационна политика, която да отчита техните потребности. Необходими са мерки за борба срещу домашното насилие, Има различни разпоредби, но а, очевидно те трябва да бъдат а, прилагани а, по отношение на ромското население. Всички тези а, мерки са необходими, но трябва да внимаваме да не бъдем назидателни. Ние трябва да проявим уважение към ромите, към а, тяхната култура, идентичност. А, комисаря Рединг. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на парламента за направените предложения. Те ще бъдат отчетени от мен и колегите, когато подготвяме съобщението. В това съобщение също така ще бъде казано много ясно, че комисията няма да приеме дискриминацията, изолацията на ромите от нашето общество възоснова на тяхната етничност. Ние разполагаме с инструменти и с политика. Въпросът е как ги използваме как да включим проблемите на ромите в политиките и инструментите. Аз мисля, че ние не се нуждаем от директива за ромите или фонд за ромите. Онова, което е необходимо е да отчитаме изцяло проблемите на ромите, когато прилагаме за европейските закони и и си прилагаме е, европейските фондове. Европейската комисия преследва този подход в платформата за интеграция на ромите и във вътрешните си процедури. Искам да подчертая обаче много ясно, че разбира се, изолацията на ромите е свързана с основните права, но тя е свързана и в много голяма степен с социални и економически проблеми. Например, искам да цитирам проучване на Световната банка за економическата цена на изолацията на ромите. Очевидно е, че ние трябва да намерим решение в интерес на обществото ни. И така, използването на инструментите, с които разполагаме по най-ефективния начин, предполага наличието на стратегически подход. Този подход се основава на сътрудничество, мобилизация на необходимите ресурси и на стратегия, която предполага да се извлекат полуките и от успехите, и от неуспехите. Необходимо е обаче да се пазим от стратегия само на хартия. Резултатът, към който трябва да се стремим, е да се направи така, че училищата да не са да не се, че училищата да не се посещават само от ромите. Мнозина от вас говориха за училища, за предучилищно възпитание. Що се отнася до достъпа до пазара на труда, както се каза тук, трябва да се формулират ясни критерии. Благодаря, госпожо комисар. С това дебатът приключва. Ще гласуваме на следва... по време на следващата сесия. Сега преминаваме към въпросите към комисията. Elnök е техника и проблема в... Господин председател, искам да ви обърна внимание върху един технически проблем. Току-що забелязах, че компютърът ме е клонирал защото моите а, колеги ми обърнаха внимание, че винаги когато си сложат а, картите, моето име се появява. Има проблем в а, компютърната система и дори когато моята колега Гьонч гласува, тя се появява под мое име. Моля, направете нещо, тъй като не ми е приятно да бъда клониран в толкова много екземпляри. Благодаря. Техническите служби ще се вземат с този въпрос. Преминаваме към въпроси до комисията. Тази част ще бъде малко по-кратка от обичайно, тъй като предишните разисквания завършиха с 35-минутно закъснение. Ние трябва